Liebe, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, wir nehmen unsere Arbeiten. Дами и господа, скъпи колеги, подновяваме работата на Комисията по бюджетен контрол. Разполагате с дневния ред. Дневният ред беше изменен. Доклад, гласуването се а, измества за четвъртък по искане на няколко политически групи. Получихте бюлетина на нашата комисия. Разполагате също така и с езиковия режим на днешното заседание, както на протоколите на заседанието от 8 и 11 декември. Те бяха изпратени по електронната почта и ако няма забележки до края на заседанието, протокола се приема. Точка четвърта, както вече, вече казах, беше отложена и така пристъпваме към точка 5, работна програма на Европейската сметна палата за 2015 година. Приветствам се с добре дошъл председателят на сметната палата господин Калдейра, както и на няколко други членове на сметната палата. Работната програма вече беше изпратена в писмен вид и вече разполагате с е, основните елементи на тази работна програма. Сега давам думата на господин Калдеева без повече забавяне. Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми членове на Европейския парламент, за мен е чест отново да откликна на поканата ви и да представя работната програма на Сметната палата за 2015 година. Бих искала да се възползвам тази възможност, за да ви запозная с от докладите за аудит, които сме предвидили до края на годината, както и за вътрешните реформи, които провеждаме в момента. При изготвянето на тази работна програма взехме предвид промените в политиките на Европейския съюз, както и редис, различните срещи и разговори с членовете на тази комисия, членовете на Европейския парламент през изминалата година, особено по отношение на докладите за аудит и общите прегледи. Както знаете, в работната програма на Сметната палата за първа 2011-2017 година ние се стремим да адаптираме дейността на нашата институция към предизвикателството, с които, през което е изправен Европейския съюз. И в частност искаме да помогнем на Европейския парламент да гарантира отчетност на публичните финанси при посрещане на тези предизвикателства. Това е основното призвание на нашата институция и по този начин съсредоточаваме аудитите си върху изпълнението и финансирането на политиките съгласно законодателството на Европейския съюз, Европейската сметна палата трябва да гарантира аудитите за съответствие и аудити на изпълнението на европейските фондове, на европейски институции и на всички съвместни предприятия. И по този начин общо изготвяме 55 доклада и е, специфични доклади за периода за 2015 година. Освен това предвиждаме публикуването на близо 30 специфични доку... доклада. Публикували сме отделните теми, които сме разгледали в работна програма, която, както вече знаме, е на ваше разположение. Както виждате, предвидили сме да обхванем редица мерки за изпълнение и финансови въпроси, които отразяват ключовите приоритети на Европейския съюз и отговарят на основните тревоги на гражданите. Голяма част от тях са свързани с дългосрочните политики, предизвикателства и цели на Европейския съюз, заложени в стратегията Европа 2020 година и които бяха разработени от екипа ни с дългосрочна стратегия ние смятаме, че тези предизвикателства продължават да вършат и днес, затова искам да ви дам няколко примера за специфични въпроси, които ние сме включили в работната си програма и върху които ще се съсредоточим. На първо място е добавената стойност. Както нееднократно сме отбелязвали в отделните си доклади през последните години, много се говори за цената и разходите на Европейския съюз, но много малко се говори за добавената стойност на Европейския съюз. По този начин лицата, отговарящи за прилагането на политиките, се сблъскват с проблеми при отчетността на тези политики, което дава което се дава, поставя под въпрос доброто изпълнение на политиките. От друга страна, доверието на европейските граждани продължава да, в европейските продължава да е слабо, затова е много важно да покажем каква е добавената стоеност на европейските политики. В този контекст според нас, насърчаването на една политика на резултатите, с която да се докаже добавената стойност на Европейския съюз, е сред основните приоритети на новата Европейска комисия. И ние държим да уверим Европейският парламент, че добавената стойност е ключов елемент и за нас и ще я видите нееднократно в по-голямата част от дейността ни за 2015 година, включително и годишният доклад за бюджета. Там в главата посветена за постигане на конкретни резултати в бюджета, се опитваме да се случим върху въпросът дали настоящата регулаторна рамка дава възможност на Европейската комисия да постигне целите до 2020 година. Свободно економическо представяне на националните економики, налага натиск върху европейският бюджет и също така прави по-необходими инвестициите в економически растеж, работни места и устойчиво развитие. Затова през 2015 година ще се отключим от тези основни три теми. Така, например, в областта на иновациите, заедостта на моите хора и процедурата за прекомерен дефицит. Ще ви припомня, че през 2014 година бяха, имаше дейности в областта на климата и околната среда и това отново е сред водещите теми на дейността на Европейския съюз. Тази година също възнамеряваме да изготвим доклад за схемата за търговия с емисии на Европейския съюз, както и поради се други мерки за опазване на околната среда, включително и мерките свързани с опазването на околната среда от сърскостопанските производители, замърсяването в, в, в Балтийските републики и а, връзките с а, развиващите страни. Също така включихме и аудити, които са свързани с а, спешни случаи и скорощи събития в Европейския съюз. През 2015 година по-конкретно възнамеряваме да докладваме за финансовата помощ на Европейския съюз за Украина, както и мерките на инфраструктурите за гарантиране на енергийна сигурност, както и на новоустановеният един надзорен механизъм за банките от еврозоната. Освен това, въпреки че голяма част от нашите доклади ще се съточат върху прилагането на политики, други ще се съточат върху конкретните видове финансова помощ, която предоставя Европейския съюз. Така, например, през 2015 година ще разгледаме по-внимателно някои от агенциите и съвместните предприятия, инструментите за микрофинансиране и а, механизмите и финансовите инструменти в областта на политиката за развитие на селските райони. Госпожо председател, уважаеми член на Европейски парламент, през 2015 година възнамеряваме да изготвим повече доклади за резултатите на конкретни политики на Европейския съюз, повече от когато и да е било до сега. Но също така признаваме, че е важен момента, в който се публикуват докладите за аудит. През 2015 година възнамеряваме да намалим средният срок за изготвяне на един доклад, като едновременно с това ще продължаваме да спазваме международните стандарти за аудитни институции. Както знаете, Смятаме, че сроковете за изготвяне на доклади могат да се съкрати допълнително, ако разпоредбите в финансовият регламент, свързан с специ... специалните доклади на Сметната палата, бъдат преразгледани, както вече предложихме на госпожа председателя като ролята и на докладчик по тази тема в Комисията по бюджети. Едновременно с това Смят, скоро ще ви изпратим предварителният ни график за 2015 година и знам, че колегата Вила Ителе, отговаряща за междуинституционалните връзки, ще се занимае с координацията с тази с вашата комисия, станалите комисии на Европейския парламент, за да намерим възможно най-добрите моменти за представяне на докладите ни за аудит и други документи, които ние изготвяме, като например становище по законодателни предложения, обзори на аудитни резултати и специфични доклади, изготвени от Сметната палата по искане на, друг, на трети институции или по собствена инициатива. Дейността ни се основава на натрупаният опит и това е един гъвкав подход, който ни дава възможност да анализираме процесът на взимане на решение и да помогна за процес на взимане на решение тук в парламента и в съвета. Въпреки, че това не фигурира в брошурата, когато сте получили, ние възнамеряваме да изготвим редица доклади за резултати тази година. Така, например, миналата година излязохме с становище за предложението на Европейската комисия да преразгледа някои от настоящите разпоредби на финансово регламент управляващ бюджет на Европейския съюз, както и по предложението за единият а, а, за механизма за един надзор и продължаваме внимателно да следим законодателният процес за изготвянето на Европейския фонд за стратегически инвестиции, за да можем да дадем надежни съвети в основа на опитът ни за аудитиране на сходни инструменти. Госпожо председател, уважаеми членове на Европейския парламент, както вече казах, през 2015 година ще продължим с вътрешните си реформи. Поставили сме си много амбициозни цели в работната си програма за 2015 година и смятаме, че ще успеем да ги постигнем, ако отделните аудити са по-целенасочени чрез опростяване на процедурите и а, постигане на по-добри резултати. Като цяло през 2015 година очакваме увеличаване на ресурсите, които се отделят за специфични аудити, както ни беше препоръчено от е, парламента доклада му за 2014 година за бъдещата роля на Сметната палата. Чрез тези реформи не само ще подобрим възможностите си за извършване на аудит и свършване с аудит дейности, но ще имаме възможност и да, да променим работната си програма в течение на годината, ако това се оказва и в отговор на нови събития и цели. По този начин ще успеем по възможно най-уместен начин да приложим, да превърнем в реалност предложенията на Европейския парламент и другите ни институции партньори. Така, например, ще стремим да подобрим политическия си анализ, особено в областта на банковия съюз, където имаме нови отговорности. И накрая, по отношение на сътрудничеството ни с най-висшите аудитни органи в държавите членки, искам да изпълня един конкретен проект, няколко конкретни проекти за 2015 година. На първо място сме предвидили картографиране на новите разпоредби за финансов надзор на банките, възоснова на получване, което сме изготвили. И на второ място ще, разгр... ще работим съвместно с аудитните институции, за да разгледаме редица двустранни споразумение за партньорство в рамките на стратегията Европа 2020 година, за да може да предоставим тези резултати в годишния си обзор за 2015 година. Госпожо председател, дами и господа, надявам се, че успях накратко да ви, през, да ви представя основните ни цели и намерения за 2015 година. Надявам се, че по този начин ще подпомогнем вас тук в парламент и в останалите институции в един ключов момент за Европейския съюз при справянето с бъдещите му предизвикателства. Благодаря ви. Благодаря ви, уважаеми господин председател на Европейската сметна палата. От 10 години вече работя в парламентарната комисия по бюджетен контрол и затова бих искала да направя няколко общи коментара. Най-напред бих искала да благодаря на вас господин Калдейра и на Сметната палата като цяло. Сметната палата на времето не работеше толкова прозрачно, колкото сега. Сега а, чухме от вас, че резултатите също са все по-положителни, което е а, чудесно. И за това ви благодарим. А, тази воля за реформи е осезаема. Виждаме а, воля да се направи революция, може би не в всички отношения, но поне в някои, което е стъпка в правилната посока. По този начин ще се даде и по-голяма позотворност на сметната палата. Нашата комисия по бюджетен контрол не критикува просто за идеята да критикува. А, ние наистина го правим с определена цел. В работната ви програма ясно е описан курса, по който искате да поемете, което е чудесно. Аз внимателно изчетох работната програма за 2015 година и много ми се иска да се вземе предвид колкото се може по-бързо инвестиционния план на Юнкер. Както знаете, този план ще се прилага от юни нататък, така че в възможно най-кратък срок очакваме някакви индикации от Сметната палата за неговото приложение – в регламента, извинете, в правилника на парламента се предвиждат и съответните възможности за внасяне на изменения. Ние можем да внасяме изменения и във вашата работна програма. Отново бих искала да ви благодаря за уводните ви думи, с което откривам дебата. Госпожа Аяла Сендър има думата. Благодаря ви, госпожо председател. Аз също бих искал да благодаря на господин Калдейра. Благодаря ви за вашата презентация и за това, че сте сред нас днес. Всички водим дискусия. Много сме различни, но въпреки това, това не ни пречи да комуникираме, за да може да спечелим в последствие доверието на европейските граждани. Аз имам няколко въпроса към вас, господин Калдейра. Все по-често в дискусиите, в които в дискусиите, в които водим, дискусии, които се вписват и в по-общите такива, които Сметната палата води с Европейския парламент, много често се отправят е, критики към различните политики в държавите членки. В момента се извършва едва ли не повторна национализация, което води до своите проблеми. Има а, различия между северната част на Европа и южната част на Европа и ние всички искаме да се борим срещу тези различия. Явно е обаче, че мнозинството изисква да се въведе контрол по държави членки. Бих искала да попитам за вас това разумно ли е? Какви са инструментите, с които разполага Сметната палата, за да може да работи ефективно и да изпълнява своите задачи в отделните държави членки. Сред новите приоритети, които ни представихте и които аз подкрепям изцяло, фигурира и енергийния проблем, измененията в климата. Е, всички тези приоритети са важни, но да не забравяме трайността на европейския бюджет. Все по голяма е опасността върху европейския бюджет. Всички очакваме някакво чудо, но то така и не, и не идва. Явно е, че е все по-трудно да се изпълняват ангажиментите от страна на Европейския съюз. Случи се това, което преди три години ни се струваше немислимо. Бих искала да попитам дали вие в сметната палата чухте тези тревожни гласове, които се надигат. Има ли хора в сметната палата, които биха могли да ни помогнат, за да се справим с проблема в европейския бюджет? На следващо място, европейските граждани изискват от нас да им вдъхваме доверие. И Европеят трябва да дава това доверие, въпреки трудностите, които изпитват днес държавите членки. Всички държави членки са затънали до гуша, имат проблеми с, а, от политическо, економическо гледно отношение. Така че всички граждани са разколебани. Ние бихме искали възможността държавите членки да продължат да се развиват, да се запази. Не трябва обаче всички бенефициенти на средства да бъдат поставени под различни проверки. Много често се извършват многобройни проверки за почти незначителна финансова помощ, което е обоспокоително. Питам се дали Сметната палата а, реагира на всичко това, както го правя и аз в момента. Питам, бихте ли могли да ни помогнете по един или друг начин, за да си върнем доверието? на европейските граждани. Да направим така, защото европейския бюджет действително да обслужва някаква цел. Според вас, възможно ли е да се прилага някакъв по-простичък контрол? И ако да, той може ли да съпътства проверките по а, европейските фондове? Благодаря. Имате думата за отговор, господин Калдейра. Благодаря ви, госпожо председател, за положителните думи. Благодаря и на всички, които се изказаха. Отказаното стана ясно, че ние ще приложим необходимите реформи, за да може Сметната палата да предостави най-добрия възможен резултат а именно релевантен и навременен доклад, който е да обслужва интересите на всички заинтересовани страни. Аз разбира се, се вслушах в препоръките на Европейския парламент от миналата година по отношение на начина по който Европейския парламент би могъл да помогне допълнително на Сметната плата в, при изпълнението на нейните задачи. По отношение на законодателния процес и инвестиционния план на Юнкер. Следим отблизо случващото се. Официално никой не е изисквал нашето становище. Но Сметната палата възнамерява да направи всичко възможно, за да се възползва от проекто регламента, който беше предложен. Ние бихме искали да допринесем за целият този процес – Тук не става въпрос само за отчетността, но и за запазването на стратегически инвестиционен фонд – на въпроса на госпожа Аяла Сендър, бих искал да отговоря последния начин. Смятам, че трябва да направим всичко възможно, за да си върнем доверието на европейските граждани. Тяхното доверие в Европейския съюз и в европейските институции. Посланието, което прокарваме, става все по-видимо чрез докладите ни за одита. Много фондове са на разположение на държавите членки – като те трябва да се възползват максимално от тях. Това е изходната точка на нашата работа. Още нещо, което би могло да е от полза, а именно упростяването на процедурата. Вече 6-7 години в Сметната палата смятаме, че се нуждаем от ясни цели и добри механизми за обратна връзка. Повтаряме това послание непрекъснато. По този начин отговарям на първия ви въпрос. Сметната палата извършва одит върху използването на европейските фондове от страна на държавите членки. Ние изпълняваме одити върху фондовете, които са под ръководството на Европейската комисия. По време на одита ние преценяваме дали са били постигнати зададените цели. Ако по време на одита бъде открито, че е работено по някои от залегналите в доклада на Сметната палата задачи, се проверяват съответните държави членки. Но ние не обвиняваме никого. Не това е нашата практика. Не смятаме, че трябва да процедираме по този начин. Просто показваме случаите, в които нещата са били наред и случаите, в които държавите членки е трябвало да постъпят по-различно, за да постигнат по-добър резултат. С последния годишен доклад на Сметната палата ние направихме и преглед на многогодишната финансова рамка и по-специално тази за периода до 2013 година. В този обзор направихме разбивка по държави членки. Целта, разбира се, беше чисто информативна – Извършването на одит върху специална държава членка или върху Европейския съюз като цяло трябва да се прави внимателно, защото целта ни не е конкретната държава членка, ние не визираме нея. Погледнете работната ни програма и ще видите, че в момента се прави одит с оглед на програмата за подпомагане на Гърция, която води Европейската комисия. Разбира се, тук не визираме Гърция като държава, а визираме начина по който Европейската комисия подпомага определена държава членка. Никого не обвиняваме, никого не критикуваме. Същото се отнасяше и за предварително отпусканата помощ за Сърбия. Тук не визирахме Сърбия, просто искахме да видим как е извършила управлението на програмата Европейската комисия в случай с държава, която желая да се присъедини към Европейския съюз. И на последния въпрос. Извинявам се, че говоря толкова дълго, но ми се иска да бъда ясен. Та, един от нашите приоритети е не само връщането на доверието у европейските граждани, насърчаването на растежа, на работните места и така нататък. Не, ние сме включили устойчивостта на публичните финанси. Надявам се през 2015 година да мога да ви представя резултата от прилагането на процедурата за прекомерен дефицит. С този тип одити ние желаем да се справим с проблемите с устойчивостта. Европейския бюджет е една от многото теми. Но ние разглеждаме целият Европейски съюз и се интересуваме от устойчивостта на публичните финанси в отделните държави членки, защото това също е релевантно случая с европейския бюджет, разбира се, Европейската сметна палата не може да вземе решение за неговите източници, но когато разглеждаме прилагането на бюджета, ние винаги гледаме дали има някакви рискове и дали не трябва по по-добър начин да се реши проблема с устойчивостта. И по този начин привличаме вниманието и на парламента. Благодаря. Благодаря. Господин Каяр. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и аз на председателя Калдейра за това, че присъства тук на нашата дискусия и че говори за тази работна програма. Тези разследвания върху различните държави Радвам се, че ни ги обяснихте, защото най-голямата политическа група тук в Европейския парламент беше поискала точно такива разследвания, проучвания. Има много критерии, които трябва да се вземат предвид, а не менталитета на дадената държава. Така че благодаря ви за обясненията тук. И за това, че сте тръгнали точно в тази насока. Вие казвате, че още не можете да вземете позиции относно програмата за стратегически инвестиции. Жалко, разбира се, защото информациите, които получихме, ни предизвикват с много въпроси. Разбира се, тези въпроси не засягат само нашата комисия. Економическата комисия също се занимава с тези въпроси, например, кой ще управлява фондовете. И трябва да видим и какви ще са гаранциите по този фонд. И така или иначе, цялата, цялото възстановяване на европейската економика е, е сложено тук на карта. И мисля, че трябва отново да се обърнем към комисията. Има и други елементи, свързани с контрол, например. Естествено, точно това е в нашия ресор. И ще се радваме ние и бюджетната комисия да се занимаем по-подробно с тези въпроси подкрепям казаното от госпожа Гресле, а именно, че Сметната палата с компетенциите си, с опита си, може да бъде много полезна в едно сътрудничество с Европейският парламент. И бихме могли да кажем, че трябва да има запитване и към Сметната палата по въпросният план Юнкер. И ще трябва да работим заедно по а, този механизъм, който ще ни позволява да подсилим а, нашата економика. Разбира се, механизмът не е нещо ново. Тук въпросът ми е директно към Сметната палата. Можете ли да ни помогнете? Например, да ни кажете, виждали ли сте и при какви обстоятелства подобни структури? Какви са заключенията, до които сте стигнали за функционирането на тези структури? Всичко това ще ни бъде много полезно. също ще ни трябват и правила за механизма по плана Юнкер. Нещата трябва също така да вървят бързо. Колегата Гресле беше права. Комисията ни подканя да сложим нещата веднага на мястото, да има изслушване в бюджетната комисия и евентуално ще е добре да чуем и опита на националните сметни палачи и на други експерти. Но така или иначе, е, обмена тук ни показва до каква степен е голям и важен мащаба на задачите ни. Също вие направихте забележки относно а, различните митнически приходи. Те също биха могли да бъдат вече предвид. На преди известно време Европейският парламент беше ограничен. От една страна в групата Монти се занимаваше с приходите и какви инструменти трябва да имаме, за да ги оценяваме. И от друга страна, относно ДДС и а, борбата с измамите с ДДС, трябваше да се обърнем към митническите елементи и законодателството. И а, колкото по-строго ясно е това законодателство, толкова повече приходи ще бъдат вкарани в бюджета на Европейския съюз. Как настоящата система на приходите функционира в момента? Трябва ли да реформираме? Мисля, че ще бъде добре да помислим по това. Относно вашата работна програма, Нейният мащаб показва, че а, Сметната палата е засилила своята дейност. И се радвам от това. Не обичам да правя помпозни изказвания, а, но като цяло смятам, че това, тази декларация за гаранции може да бъде съгласувана с основните договори. И един от основните резултати могат да покажат да какви са резултатите от стандартните одити. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и за милите слова това, което говорихте за евентуалното становище на Сметната палата по регламента за стратегическия фонд за инвестиции, разбира се, ние също го разглеждаме и ако институциите, които са, се занимават с законодателните процеси, се обърнат към нас, ние също сме готови да отговорим и да участваме. Разбира се, правното основание и пътя на това предложение не изисква такова становище от нас, но ние също сме готови да приемем всякакво искане от вас, парламента или пък от съвета. Едновременно с това, ние вече работим по този фонд, по този механизъм и евентуално бъдещ документ, който да представим. Какви инструменти ще е най-добре да включим? Най-вече относно процеса на одит и отчетността. Разбира се, ще има някакво управление, специфично управление. Разбира се, и ние имаме опит с европейските фондове за гаранции, както и с одитите на подобни фондове от ЕЦБ. И ние най-вероятно ще, ще сме в ситуацията, която въпреки сходностите сме изправени и ще сме изправени пред нещо абсолютно ново. И разбира се, има рискове. Така че ще се радваме да получим искане от вас. И разбира се, тъй като графика ни кара да бързаме, трябва да работим наистина на висока скорост. Отбелязвам си също и е, вашият въпрос за приходите, за устойчивостта на тези приходи, за бюджета на Европейския съюз – и ще видим какво може да направи за бъдеще е, нашата сметна палата по е, тези въпроси, свързани с финансирането на политиките. Не само с фонда за стратегически инвестиции, но и за всички останали политики. Относно декларацията за гаранция. До края на този месец колегиума на Сметната палата ще предложи състава на една работна група, която да се занимава с този въпрос. И тази група не само ще синхронизира дейността си с многогодишната финансова рамка, но и ще търси един а, практически ориентиран подход. Разбира се, ние работим тясно, в тясно сътрудничество с различните заинтересовани страни и вече имаме сътрудничество с госпожа Лагард също и взимаме предвид приноса на всички в общата ни работа и вярвам, че този подход – може да даде един добър резултат с много по-широк хоризонтален обхват, с по-широка хоризонтална оценка на управлението на европейския бюджет през всичките години, като се вземе предвид всички елементи, които са важни. Благодаря. Нека да добавя и аз нещо относно този фонд за инвестиции. Да, Различните комисии искаха да знаят в чии компетенции ще е той. Изпратихме едно писмо, за да покажем по кои финансови инструменти ние сме компетентни. За тази сума от 8 милиарда, тя, тя е интересна относно освобождаването от отговорност. Но за другите неща ситуацията е по-комплексна. И се надяваме, че общият докладчик ще успее да постигне някои допълнителни а, резултати. Господин Лазаро също ще дойде да говори пред нас. Той е отговорният по темата а, от Сметната палата, но ще трябва те първо да се договорим за дата. И ние трябва да знаем какви са възможностите, за да можем да се подготвим и да участваме в дебата. Колегата Сотис. Благодаря, госпожо председател, господин председател на Сметната палата. Знам, че Сметната палата е гаранта на финансите на Европейския съюз и че нейните действия и контрола и се засилват със всяка година, както и нейната независимост и репутацията и на независима институция. Ние ще направим всичко възможно да подсилим и да позволим на Сметната палата да продължи със своите независими одити. Разбира се, ще трябва също да вземем позиция относно този пакет, относно 312 милиарда инвестиции. Има доста въпроси относно възможността и устойчивостта на този проект. Понякога е много важно Сметната палата да отговори на някои ключови въпроси. Това също а, отразява и културата на отделната държава в областта на финансите. А, ние задаваме следния въпрос – Господин Калдера каза, че през този нов програмен период ще има а, нови елементи, които ще допринесат за някаква добавена стойност. Тук ви питам за ориентацията на европейската политика и каква ще е нейната добавена стойност към програмата дали а, тя ще бъде в, а, критери... в неекономическите критерии или ще се включи в критериите за економическа устойчивост. И друг въпрос за връзката между институциите, които подлежат на одит. Питам се, до каква степен препоръките на Сметната палата се взимат предвид. А именно връзките ви с комисията, с съвета. Както знаете, Европейският парламент е изправен пред една трудност. От известен брой години не е дадено освобождаването от отговорност в съвета. Така че искам да чуя а, вие какво мислите по въпроса. Благодаря за вашите въпроси. Относно добавената стойност като приоритет в нашите одити е наистина ключев за нас – ние също търсим тази добавена стойност на европейските програми, на европейските проекти за държавите членки. И един елемент в оценката е, разбира се, дали тези, които финансират проектите, а, могат да кажат до каква степен проектите им са устойчиви. Също един друг елемент, свързан с анализа, е инвестициите. В някои области инвестициите се съфинансират. Но в от тук нататък по този фонд ще имаме съфинансиране за всичко. Така че трябва да видим устойчивостта, как всички тези програми ще а, допринесат за добавената стойност от тук нататъка. Защото държавите членки, така или иначе, а, ще работят по тези програми но не винаги се вижда добавената стойност на Европейския съюз. И смятам, че това е ключов елемент да видим а, кои са конкретните резултати, а, които гражданите виждат и чувстват. И да вървим в тази насока. Миналата година ние заключихме че около 90% от нашите препоръки са били взети предвид и одитите. Например, и становището на Европейската комисия, както всички останали институции, на които сме отправили препоръки. Така че бих казал, че сме относително доволни от прилагането на нашите препоръки. Ефектът от това може обаче да не се усети веднага. Трябва да мине известно време преди да се видят наистина резултатите и ползите от прилагане на практика на тези препоръки. Но ние със сигурност ще изготвим пак в новата програма такава част. И също ще докладваме в годишният доклад за административните и други разходи, как са били спазени нашите препоръки. Благодаря. Ich habe mich selbst auch auf die Rednerliste gesetzt. Благодаря. И аз се вписвам в списъка с изказващи наистина желанието за реформа на страна на Сметната палата е нещо, нещо наистина добро. А, ние тук винаги сме казвали, че освобождаването от отговорност трябва да идва в края на процедурата. И за съжаление, по докладите, които разглеждаме, тези срокове не се спазват. Докладът на господин Пинстен също поставя такъв въпрос, свързан с сроковете. И след всичко, което ние си имаме като работна програма, има много неща, които трябва да побързаме, да разгледаме. Например, въпроса за ефективността на тази реформа за персонала, Десет години минаха откакто тръгна тази идея за реформа. И имахме вече и друга реформа през 2014 и се надяваме преди следващата реформа да има изготвен един специален доклад. така наречения Landscape Review. Това е много важен инструмент, който ще ни позволи също така и да видим какви са промените в общата сълскостопанска политика. Вие казвате, че една трети от бенефициентите на помощи са над 65 годинишни. Какъв е такъв случай е устойчивостта? наистина бих задала много въпроси. И смятам, че е важно да помислим върху тази цифра 65 години. Що се отнася до специфичните национални доклади, има неща, които не ме удовлетворяват в тези доклади. Не може да се примирим с идеята, че едни и същи държави винаги са начело на списъците с грешки, брой на грешките в рамките на междуинституционалните договори. И така че трябва да разясним тези редовни проблеми. Трябва да се питаме какво става в тези държави. Не да ги приковаваме на позорния стълб, а просто да видим какво става. Също трябва да видим как се работи с структурните фондове в, примерно, държавите, които са федерации, Испания и други. Трябва да помислим по всички елементи, които се отнасят по, до европейския бюджет. Испания не е единствената държава а, с федерална структура. смятам, че ще бъде добре за нас, както и за държавите членки, да имаме такива специфични национални доклади. И не бива да чакаме държавите членки да предлагат идеи, а ние да сме пропуснали да видим техните специфики. Относно Олаф, да, трябва да има вътрешна проверка Олаф работи, така да се каже, е самичка като институция. Но има още много работа, която може да се направи в това отношение. Относно сътрудничеството между Економически и социален комитет, Комитета на регионите и резултата от бъдещата синергия на тези две институции, това може да се включи в специален доклад на Сметната палата. И искам да чуя какво ще каже Сметната палата. Благодаря госпожо председател, за допълнителните въпроси. Реформата на регламент за душите лица от 2014 година в момента се прилага на практика, така че ми се струва, че един а, смислен одит може да се извърши в момента, в който всички институции вече са се приспособили към новата реформа. Доколкото знам, между институционалните споразумения, които определят органите, отговарящи за прилагането на тази реформа, са необходими, за да се започне нейното ефективно прилагане. Но си отбелязвам коментарите ви. Струва ми се, че по отношение на графика би трябвало преди всичко да започне ефективното прилагане на новият регламент за служителите от 2015 година, с което може да обсъдим евентуалната оценка на ефективността на тази реформа в отделните институции и органи. По въпроса на прегледа на обстановката и наречените Landscape Review, това беше първи доклад от това сество, който е, изготвихме. Общата сълскостопанска политика може би е добра тема, добра област, като да изготвим подобен доклад. Това е една обща политика, която има много голямо значение от историческа гледна точка. Доскоро тя беше най-важната област на европейските политики по отношение на финансирането. Значи, че бяха проведени редица реформи. В момента ми се струва, че сме в период на нов етап от промени в сърскостопанската политика. И евентуално с колегите може да обмислим възможността, възоснова на всички предварителни на всички предишни аудити да изготвим един обзорен документ с покрити, които може да се изготвим и с препоръки за най-добри практики за бъдеще. специфичните доклади за държавите членки няма да повтарям казаното до момента, но ми се струва, че въпросите, които ви споменахте, са, са свързани с някои проблеми за успешната дейност на Сметната палата. В крайна сметка Сметната палата решава как да организира своето функциониране, защото може с държавите членки, които сами организират устройството си. И затова трябва да сме много предпазливи когато даваме препоръки и ми се струва, че нашите доклади могат да бъдат полезни, ако се съсредоточим върху държавите членки, които са пример за продължение с добрите си практики и които могат да служат за пример с науч... направените полуки. Оттам нататък европейски институции, които имат съответните правомощия, могат да разпространят тези добри практики за да може тези практики да се приложат из целия Европейски съюз. Но съм запозната с вашите тревоги и съм ги споделил с колегите в Сметната палата. През 2011 година имаше последваща оценка на реформите. Сега, както знаете, има, ще, има нов регламент, прият наскоро. В момента разглеждаме постигнатият напредък в тясно сътрудничество с надзорният комитет. Ще излезем с становище по новото предложение за управлението страна на контролните органи. Ще изготвим нашето становище по въпроса, както казах. За да видим къде действително ще има ползи. По въпроса за економически и социален комитет и комитета на регионите, работата по тези институции е част от годишният ни аудитен доклад. Всяка година изготвяме доклад за тези институции. Но ми се струва, че тук говорим за два, два органа на Европейския съюз, за които трябва да обмислим дали добавената им стойност в законодателния процес, в частност и чрез становище, което изготвят по отделни законодателни процедури са достатъчни. Това е въпрос, който може да бъде разгледан за бъдеще. Но въпросът е, че не разполагаме с необходимите ресурси за целта. Трябва много ясно да решим къде ще инвестираме ресурсите си, за да бъдем от възможно най-голяма полза за Европейския парламент. И много сериозно взимаме предвид вашите препоръки не само по специфичните документи, но и по в рамките на годишната процедура за служаване с отговорност на всички институции. И в това отношение се спираме на отделни области, като безопасността, енергетиката, резултатите, които постигат отделните институции, са друга тема, която възнамеряваме да разгледаме по нов начин, т.е. да, да съсредоточим докладите си не само върху всяка отделна институция, а върху сътрудничеството между отделните институции, как се прилагат дадени разпоредби. Тоест, предпочитаме да действаме въз основа на теми, на области, които са общи за няколко институции, защото според нас така приносът ни е по-голям. Същото въжи и за целта ни за по-целенасочено използване на ресурсите ни, като се случаваме към отделни области с този поход, който, тематичен подход. Но пак казвам, внимателно си отбелязвам всички ваши коментари и ще ги вземем предвид в бъдещите ни работни програми. Благодаря ви, думата има господин Чернецки.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 за връзките между нашата комисия и вашата институция. Тогава отношенията ни бяха съвсем различни. Радвам се, че днес сътрудничеството ни е на съвсем различно равнище, благодарение на вас. В момента сме в състояние да работим съвместно по ефикасен начин. Господин Лазаро започна процесът на съвместна работа. Надявам се резултатите да се окажат положителни. взимам думата след госпожа председателя и госпожа Яла Сендер, която, която доста ми осложнява задачата, защото повечето от вашите въпроси вече бяха повдигнати. исках да бъда новато, исках да спомена новият фонд за стратегически инвестиции, но той вече беше споменат и получих отговор на въпросите ви. Затова ще спра там, докато най-много ме вълнува, а именно наблюдението на резултатите на държавите членки. Въпрос че повдигна от госпожа Яла Сендър. Yeah. Not, not благодаря ви, ами всъщност нямаше въпрос, така че ми се струва, че мога да дам думата на следващият записал се списъка, госпожа Инеса Яла Сандра. Благодаря ви, госпожо председател. Струва ми мисля, че щяхме да обсъдим темата за инвестиционният план на господин Юнкер. Споменал беше, но може би господин Калдера може отново да се спре на него. Изредихте много дълъг списък от а, задачи, господин Калдейра. Това е много работа за вашата институция, но аз искам да спомена още няколко теми. Вече беше споменат въпроса за новата национализация, за пълната национализация, бяха споменати в това отношение в федералните държави, след което е и моята държава. Смятам, че е наша задача да поискаме от държавите членки да, се, да не запознаят с аудитите на отделните региони, защото ми се струва, че някои от лендерите в Германия могат да ни дадат много интересни сведения и много интересни добри практики, също въжи за някои испански региони. Също така, преди коледа се запознах с една телевизионна програма, излъчвана по германската телевизия, където госпожа Грасли говореше за програми, за употреби с някакви програми. Е, тази емисия беше последвана от много бурни реакции, но те не отговарят на истината. Някои от последните факти не, чести просто не отговарят на истината. Така че предлагам тук нататък да внимаваме как се цитират конкретни държави членки и всеки път, когато се цитират конкретни имена, да се проверяват внимателно и източниците, защото подобни твърдения водят до, и до много бурни реакции в други държави. Така че, моля ви, внимателно проверявате фактите, които представяте, защото понякога те са напълно погрешни. Членове на моето семейство живеят във вашата държава, така че ако искаме те първа да започваме подобни оклеветявания, можем спокойно да споменем някои германски летища, които също бяха обект на доста клевети в европейската преса. Така че нека да се опитаме да запазим доверието на европейските граждани, където и да живеят, в която и държава, в която и регион да живеят. Няма никакъв смисъл да се цитират подобни факти, които по никакъв начин не отговарят на истината. Споменахте фондове, които не са разходвани според предназначението им, но тук не става въпрос за европейски фондове. Така че ви моля да бъдете много внимателни за бъдеще и нека първо да погледнем какво е положението в собствените ни държави, преди да критикуваме останалите. А, господин Калдея, бих искал да се върна на нещо, което ви казвате, което ми се струва много важно. Споменах се многогодишните програми, в частност в областта на ОСП и на структурните фондове. Ами сега мисля, че е по-важно сега да се случим върху края на програмният период 2007-2013 година. Според мен, аудитиращите органи трябва да са в състояние да направят подобна оценка и ако не се лъжи, вие би трябвало да насърчавате подобен вид дебати. И се питам, дали не би било уместно да предвидим един анализ на е, резултатите, които постигат структурните фондове, въз основа на периода 2007-2013 година, например. Ако целта действително е да се намалят е, неравенствата между страните от Южна Европа, от Северна Европа и между отделните региони, то тогава би, би следвало да се запитаме Постигната ли беше тази цел или не? Знаем, че голяма част от фондовете бяха инвестирани. Въпросът е как точно са разходни средствата от тези фондове. Аз от години насам задавам един същи въпрос на всички наши партньори, а именно кога най-накрая ще се запитаме какви точно са резултатите от тези инвестиции. В началото целта на тези инвестиции беше да преодолеят различията, но в някои случаи очевидно има слабости в резултатите постигнати от фондовете. По този начин ни само мамим нашите граждани, се питаме кой всъщност се облагодетелства от тези фондове. В Южна Европа си мислихме, че тези фондове ще ни облагодетелстват, но се оказва, че това изобщо не е вярно. Засилва се тежкото положение в някои региони. Също трябва да се запитаме как се ръхват тези фондове. Благодаря ви. Ще си позволя да направя един коментар. Действително, в Шпигал Тефао беше посветена емисия на една от испанските пристанища и на евентуалните злоупотреби с европейски средства. Но ви припомням, че от отправната точка на всичко това е една испанска непроизводна организация, която непрестанно ни изпраща информация, която ни умолява да предприемем някакви мерки. И въобще не съм убедена, че германците са в основа на това, на това разследване. Знаете, че има разминаващи се мнения по големите инвестиционни проекти. Това се случва и в Германия, и в Испания. Така че не съм съгласна, че за пореден път лошите германци се опитват да поставят под въпрос цялата тази операция. Господин Калдей, имате думата. По въпроса на госпожа Аяла Сендер относно оценката и анализа на резултатите от инвестициите през предишният а, рамков период. Сметната палата работи въз основа на критерии и на информация, която се предоставя от Европейската комисия. И това е част от процеса на работа, т.е. има експост оценка на всяка програма и на резултатите постигнати в всяка една област на политиките. Ето защо най-напред отговарящите за изготвянето на политиките трябва да направят тази последваща оценка и въз основата на тази информация след аудитиране, след приключването на програмата, е важен аспект и се надявам да сме в състояние да предоставим работа в това отношение, като по този начин ще покажем добавената стойност на тези програми са финансирани от Европейския съюз. Но преди всичко смятам, че трябва да приключи периодът 2007-2013 година, а както знаете, продължават да си осъществяват плащания по някои програми. Тези програми все още не са приключени а това има своето въздействие върху нашата работа. И се надяваме, след като приключи процесът на експост оценка, да имаме възможност да направим нашият анализ и евентуално да си извадим полки за бъдеще. В противен случай има опасност, когато стигнем до края на Настоящия програмен период, т.е. периода, който започна миналото година, включи 2012 година, да нямаме възможност да дадем надежна информация. Идва ключовият момент на междинната оценка и тази междинна оценка може да вземе предвид някой от полуките за предишният програмен период. Но ние трябва много внимателно да действаме с тази информация в Сметната палата, защото, пак повтарям, органите, отговарящи за експост оценката, носят първоначалната отговорност, а ние можем да работим възоснова на сведения, които те ни предоставят. Господин Мат, Матмас, благодаря ви, госпожо председател. Благодаря на господин Калдера и на останалите членове на Сметната палата които днес ни представиха своята работна програма. За нас това е много важно, тъй като ни дава възможност да имаме необща представа за това, което може да очакваме през едната година в Сметната палата и в частност за специфичните доклади. Повярвате, че ще има приблизително 30 такива. Работната програма ми се струва добра. Въпросът е как ще се организира сътрудничеството между Сметната палата и членовете на нашата комисия по, по, по бюджетен контрол. Това е един чисто организационен въпрос, а ми се струва, че Европейския парламент не винаги се отнася по, възм... по възможно адекватен начин към специфичните доклади на Сметната палата. Знаете каква беше практиката до момента. Комисията по бюджетен контрол определя докладчик, който представя работен документ – След това има серия от разисквания в Комисията по бюджетен контрол. В крайна сметка се приема специфична резолюция, която се прилага към решението за освобождаване от отговорност на Европейската комисия. Както нееднократно съм повтарял, в предишните, през предишния мандат се опитахме да организираме дебат, включително и с участието на председателят на парламента господин Шулц Струва мисля, че не всички доклад, специ, специ, специални доклади ще ни бъдат представени през 2015 година, но в списъкът ни предоставят има някои важни политики гледна точка доклади и смятам, че те трябва да бъдат обект на политическа оценка и анализ от страна на Европейския парламент, защото тези документи, пак казвам, ще имат пряко политическо значение за решението, което взимаме. В настоящият и вид процедурата ни на работа не ни дава достатъчно сила и влияние като политици, за да вземем предвид много важните политически заключения, които вие ни предоставяте. Вече съм задавал този въпрос нееднократно. Защо не разполагаме в случая с инструмента доклад по собствена инициатива? Защо когато Сметната палата представя някой какъв документ или някакъв елемент, който според нея е от голямо значение, защо Европейския парламент да не може да изготви доклад по собствена инициатива по тази тема? Може би вие може на по-ранен етап да ни обърнете внимание на подобни теми, за да може ние от наша страна на заседанията на председателите на комисии, например, да настояваме да се изготви доклад по собствена инициатива по тази тема и евентуално да запознаем политическите органи на парламента с тази тема. Знаете, че има ограничен брой доклади по собствена инициатива, които може да изготвяме ежегодно. Съответно, може да се из... част от тези доклади по собствена инициатива да бъдат отделени за нашата комисия по бюджетен контрол. Не може ли така да използваме и процедурата устен въпрос, последван от дебат, който може да доведе до изготвяне на резолюция от страна на Европейския парламент? Споменахте специалните доклади на Спетната палата. Един конкретен случай, който мога да ви дам, са помощите за Гърция. Очевидно, че има важни заключения от ваша страна в тази област. И специалният доклад на Сметната палата би могъл да предвиди разглеждане на темата с компетентната парламентарна комисия, а ние от наша страна можем да зададем устен въпрос, следван от дебат в пленарна зала и в края на тази, този дебат да се излезе с политическа резолюция на парламента. Според мен това ще бъде важна стъпка и с доста по-голямо влияние от простото споменаване на вашето становище към, като приложение към документа за обучение отговорност на комисията. Следващият ми въпрос е, според вас възможно ли е някъде на по-ранен в процедурата да осведомите председателят на нашата комисия, например, че са установени някакви проблеми? Знаем, че някои членове на Европейския парламент на членове на, на Сметната палата и може би те имат по-богат политически опит с функционирането на Европейския парламент. Те също така имат под в поглед на, на нашата работа и може би ще могат да допринесат за сътрудничеството ви с Европейския парламент. Пак съм смятате ли, че има възможност на по-ранен етап да осведомите председателят на Комисията по честен контрол някакъв конкретен въпрос, по който се служава да изготвим доклад по собствена инициатива или да зададем устен въпрос с доклад, взимайки предвид и позицията на съответната ресурна комисия. Ако тук конкретен въпрос споменахте директивата за услугите и нейното прилагане в държавите членки. Знаете, че директивата за услугите беше обект на големи политически игри по предишният мандат на парламента. Ще обсъждаме и други важни въпроси, като директивата за командироването, социалният дъмпинг, свързан с командированите работници, служители. Така че въпросът ми е дали смятате да следвате само директивата за услугите или възнамерявате да разширите получването си и да включите и други директиви, включително директивата за командироването. Благодаря ви. Uh, uh, Благодаря ви за този коментар. На първия ви въпрос бих искал да кажа, че смятам, че днес след обед моят колега ще може да ви предостави прогноза за графика на публикуване на специалните доклади за 2015 година. Разбира се, трябва да прилагате гъвкав прочит на тези прогнози. Това е просто индикативен график – на 3 месеца се прави преразглеждане на графика. Но, например, това, което а, вие споменахте, а, по този начин ще получите някаква представа за момента, към който бихте могли да получите а, доклад. Надяваме се, че ще можем да публикуваме доклада на време и че той ще ви помогне в рамките на доклади по собствена инициатива или на някаква друга процедура, която смятате за по-уместна, смятаме, че ще ви помогне. Ще се надяваме да може да вземете предвид и нашия доклад. Може да има и други доклади, които представляват интерес за вас, например за сътрудничество в областта на миграцията между държавите членки и така нататък. Предвиждаме да изготвим и доклад до юни месец, но, както казах, дори днес вечерта ще е възможно да получите индикативен график. На него трябва да се гледа като наработен документ, който има за цел да улесни планирането на парламентарната комисия по бюджетен контрол. Това е възможно най-добрият начин, по който бихте могли да се възползвате от нашите доклади. Колегите ще се опитат да ви представят актуална информация, за да видим до каква степен интересите ни се припокриват. По законодателните предложения и директивата, която споменахте, ще имаме официално становище. Не сме взели предвид последните развития, но си отбелязвам казаното от вас и ще се допитам до колегите. Благодаря. Колегата Воган. Благодаря ви. Благодаря и на председателя за това, че е сред нас тук. Той ни представи годишната програма. Аз се извинявам, че закъснях с около час. Имах някои затруднения. Аз прочетох доклада и бях леко изненадан, че предлагате леко увеличение на броя на специалните доклади. Смятам, че дискусиите, които водихме в мис... в миналото, имах за цел не само броя на докладите, но и техните теми. Т.е. кои теми са релевантни и кои не. А, слабо увеличаване на броя на докладите отговаря на нашето искане. Въпросът ми е, вие смятате ли, че ясно разбирате какви са изискванията на Европейския парламент и на Парламентарната комисия по бюджетен контрол към тези доклади. И на следващо място, във връзка с резултатите, през последните месеци е, решихме, че може би трябва да се постави акцента върху резултатите с оглед на докладите. И виждам тук списъка и се питам дали ще има прогноза за 2015 година и за резултатите през нея. Каква е вашата гледна точка? Вие казахте, че ще се съсредоточите върху резултатите на докладите, представени през 2015 година, така ли? Отговор на господин Калдейра. Добре е, че четете нашата програма. Планираме да публикуваме около 30 на доклада тази година. 2015. Два доклада вече бяха публикувани. И мисля, че по този начин отговаряме на предизвикателството, пред което бяхме изправени, а именно да се възползваме по най-добрия начин от наличните ресурси. А това означава да се вслушваме в заинтересованите страни, да вземаме предвид тяхното мнение в контекста на нашата собствена стратегия и приоритети. И, както напомних това и в уводните си думи, планирания одит за 2015 година се вписва с стратегическите ни цели. А именно да видим има ли добавена стойност от съфинансирането от страна на Европейския съюз на проектите? Дали това има добавена стойност за насърчаването на растежа, решаването на проблема с безработицата сред младите хора и дали допринася за устойчивото използване на финансовите ресурси? Така че на вашия въпрос бих отговорил да, по този начин може да се възползвате от нашите доклади. Те могат да ви послужат за борбата с безработицата сред младите хора, например. Имаме и доклад за економическото управление. Това се отнася не само до подпомагането на Гърция, но и до целия механизъм за финансово стабилизиране. Мисля, че всичко това е тясно свързано с бюджета. Прилагането на процедурата за прекомерен дефицит също е релевантна тема. Затова е ясно, че трябва да се постави акцента върху резултатите. Всъщност мога да дам и други примери, но трябва да се провери дали съответните проекти, политики и програми постигат зададените цели. Да се види дали дават очаквания резултат очаквания с оглед на финансирането на съответните програми. В този контекст очевидно е, че поставяме акцента върху резултатите. Същевременно в годишния доклад ще можем да се ориентираме повече към резултатите. Резултатите, така както те са оценени от комисията и взети предвид при годишното прилагане на бюджета. Надявам се, че сме успели да отговорим на очакванията ви с оглед на своевременното е, изработване на докладите и тяхното качество. Благодаря. Благодаря, госпожа Яла Сендър. Във връзка с специалните доклади, бих искала да кажа, че се радвам да чуя това, което каза господин Стас. Как да гледаме на тези специални доклади на Сметната палата? Ние сме леко фрустрирани, защото гледаме на тях като на работен документ и тук в Европейския парламент ние всъщност не ги приемаме официално. Да, взимаме предвид докладите, когато разглеждаме доклада за освобождаването от отговорност на Сметната палата, но всичко се ограничава до там. Бих искала да се придържаме към разпределението на отговорностите на смет... между Сметната палата и Европейския парламент. Да, може да се направи предложение на координаторите, ще обсъдим с господин Стас какво можем да направим, аз самата по време на предишния мандат на парламента направих анализ на работата на Сметната палата и както вече казах, трябва да намерим някаква формулировка, която да ни позволи Сметната палата да изготвя своите становища и своите доклади, но не да ни казва какво точно да правим. Явна е важната роля на Сметната палата. Да, вие изготвяте график, с който не разполагаме днес, но доколкото разбирам, скоро ще го получим. да в светлината на този график ще може да вземем решение. Така, например, виждам, че се предвиждат пет доклада за, селско, за селското разви, развитието на селските региони, извинете, за 2015 година. Това е свързано с реформата на общата селскостопанска политика, а тя от своя страна с управлението. Това са все нови елементи, които въвежда комисията, така че вместо да се изготвят някакви конкретни специализирани доклади, може би е по-добре да помислим за тези доклади в контекста на графика, който ще ни представи Европейската сметна палата. Тогава ще помислим дали даден доклад представлява интерес за нас в контекста на бюджетната процедура, но и в контекста на новия регламент, например. Може да бъдат изготвени два или три доклада по собствена инициатива, те могат да бъдат представени на края на годината, но това е по-скоро изключение. Не трябва да се смалява така или иначе малката свобода на действие по отношение на представянето на доклади по собствена инициатива. Да, възможно е по правилник да се изготвят доклади по собствена инициатива, но ние трябва да разгледаме заедно няколко доклада на Европейската сметна палата, ако те представляват интерес, след което бихме могли да обсъдим разгледаните в тях теми и да предвидим някаква цялостна процедура в парламента – цялостна процедура, която да включва анализ на доклада и разглеждането му в пленарна зала. Това означава, че Европейската сметна палата ще присъства по време на цялата процедура в Европейския парламент, като по никакъв начин няма да има вмешателство в работата на докладчика и докладчиците в сянка. Някои а, колеги ми се оплакаха, а, като казаха, че са изготвили доклад, който им е отнел доста време, но в крайна сметка никой не предлага никакви изменения, което означава, че този доклад на практика а, си остава на хартия. Друга актуална тема, е миграцията. Не знам дали предвиждате да изготвите доклад в това отношение, но е добре да има някаква парламентарна процедура. А, виждам, че никой не е особено доволен. Вие работите много, ние работим много и в крайна сметка тези доклади така и не стигат до пленарна зала. А в пленарна зала може да се приеме становище на Европейския парламент. Така че е, нека да не се правим на жертви, това няма да ни помогне, както каза господин Стас, да помислим за някаква нова конструктивна процедура, която да позволи на всички комисии да играят е, своята роля. Всички комисии могат да участват в процедурата, като Европейската сметна палата би могла да се заинтересува от теми, които не са обект на интерес в момента. Споменах миграцията, но със сигурност има и други теми, например развитието на селските региони. Това ще е от интерес за някои комисии. Това е от мен за специалните доклади. Благодаря. Отговор на господин Калдейра. Извинявам се, ако съм бил погрешно разбран. Не съм се опитвал да ви казвам кое е политически релевантно или не. Не това е работата ми. Нашата цел е да сътрудничим по възможно най-ефективен начин, за да може всички комисии да знаят какво а, изготвяме или какво възнамеряваме да изготвим през настоящата година. Най-доброто, което мога да направя е, както вече ви казах, тази вечер да излезем с график и там ще видите, че през декември този и онзи доклад ще бъдат а, а, налични. Но нещо може да бъде прието и по-рано. Например, през ноември можем да приемем 8 доклада и тогава да премислим за трите доклада, които е трябвало да изготвим и през декември. Т.е. всичко подлежи на преразглеждане. Всичко зависи от момента на излизане на доклада и вашата възможност да го вземете предвид. Надяваме се да можем да изготвим докладите по начин, който да позволи на Европейския парламент да се възползва изцяло от тях. Европейския парламент в лицето на всички комисии. Това е нашето желание. Благодаря ви. Господин председател на Европейската сметна палата, благодаря ви. Бих искала да добавя още едно-две неща. Вече не говорим за 6 месеца, за 3 седмици. Е, бе взето решение, че за специалните доклади ще каним и компетентните комисии. Това се предвижда в правилника. По наше искане, а ние правим такова искане системно, а, биват поканени компетентните комисии. Ако няма представител на компетентните комисии, това само по себе си а, означава, че те не проявяват интерес. Ние много често организираме а, такива консултации и работим в тясно сътрудничество с компетентните комисии. Но ако последните дават вид да ни задължават да работим с Европейската сметна палата, то уверявам ви, това съвсем не е така. Ние желаем да работим с всички, като каним и всички компетентни комисии. Всеки един координатор тук в нашата комисия може да изиска да изготви доклад по собствена инициатива, като това може да включва доклад по собствена инициатива и, на, и по специфичен доклад, например. В интерес на истината това до сега не се е случвало, но може да се случи, ако имаме повече доверие едни в други. Миналата година имахме 28 а, специални доклада. По-миналата година имахме 28, а миналата 35. И за мен би било любопитно да чуя какво а, мислите. Аз не виждам в очите ви някакъв жив интерес за да си имаме доверие, трябва всички ние да сме вдъхновени от съответните доклади. Изготвяме специални доклади за един или двама човека в сметната палата, а не това е целта на упражнението. Какво се случва в последствие с препоръките? Това живо ни вълнува. Доста работа ни очаква. Ето защо бих искала да ви помоля да вземете специалните доклади много на сериозно, защото и годишната ви работна програма представлява един вид снимка на работата на Европейския съюз. Снимка, която ни дава възможност да видим силните и слабите страни. И като видим слабите страни, можем да работим върху тях. Много често медиите изтъкват по-скоро недостатъците ни, но това е друга тема. И така, благодаря ви за това, че възнамерявате да изготвите е, специалните доклади. А сега ми се струва, че трябва да се захванем сериозно за работа. Някои специални доклади са много важни и а, това е несъмнено, но по други пък имаме някои колебания. Вие сте а, председател, който взима предвид коментарите на всички ни, за което ви благодаря. Ще продължим да се виждаме и за в бъдеще. Уверявам ви, че ще направим всичко възможно, за да привлечем и останалите парламентарни комисии ще ги накараме да се интересуват от тази тема, защото тя е изключително важна. Благодаря ви за това, че бяхте сред нас днес. Благодаря ви за изключително интересния дебат. Със сигурност ще се видим отново за специфичните доклади. Благодаря ви. Сега продължаваме а, нататък с точка 6. Секторът на подвете и зеленчуците след реформата от 2007 година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 проекта на а, комисията за бюджета. Така, реформата от 2006 и 2007 имаше за цел да реформира или по-скоро да помогне на а, производителските организации и да подготви пазара за кризата. Разбира се, имаше много подпомагане към международно сътрудничество и други. И след това подпомагане, идеята беше да се подсилят тези организации на производителите. Също така да се отделят средства, така че да се е, стартират оперативни програми. Този фон, който беше предвиден, се захранва от Европейския съюз, както и от, и от производителските организации. В някои райони е, може дори да бъде отпусната временна помощ, за да могат производителите да бъдат подканени да създадат такава местна производителска организация. Както вече казах, тази организация, ако бъде призната, може да, бъде, да получи помощ и от Европейския съюз. Информацията, която се събира след консултации, най-вече в сектора на плодовете и зеленчуците, по, четвър... по изискването по, в рамката на програмата 4, от 4 юни 2006-2012. И нека да напомня, че от 2004, от 2004 до 2010 имаше малко намаляване на броя на а, производителите и на площите с плодове и зеленчуци. беше намалял броя на предприятията, както и на площа, както вече казах. И едновременно с това средната стойност на производството малко се увеличи. Нашата комисия се радва за степента на организираност на бранша Днес тези производителски организации като че ли са по-привлекателни и а, от това има и много други странични резултати. Увеличи се оборота. както и броя на производителите, които са се записали в тези организации – но цифрите ни, статистиките ни са доста ограничени. Защото, що се отнася до броя на производителите, както и общото производство спрямо пазара, цифрите са сравнително а, слабо налични. През 2004 държавите, които се присъединиха тогава, не можаха да използват регламентацията за сектора за плодовете и зеленчуците. И се страхуваме, че след реформата от 2007 това ниво от 60% никога няма да може да бъде постигнато. Това е цел, която беше е, набелязана през 2007, но не беше спазена. И е нашата комисия се тревожи, че големите производителски организации обхващат, получават около 70% от помощите, които са предвидени по европейското законодателство. И според доклада по оценката от 2012, който беше проведен върху 13 държави членки, този доклад показва, че оперативните програми не водят до оптимизация на производството нито пък до стабилизиране на цените за крайния потребител. Определено малко са усилията, които са направени и в областта опазване на околната среда. Националните стратегии е, са пълни с пропуски. Твърде много цели, няма истинска стратегия, която да е концентрирана в дадена насока и е, инструментите за превенция не са използвани, за да се е, справят с кризата. И също няма гаранции за реколтата и няма превентивни мерки, които да допринесат за това, че потребителските организации да могат също да имат достатъчно индикатори за устойчивостта. Така че мога да кажа, че националната администрация трудно успява да контролира цифрите в бранша. И има голям брой пропуски относно контрола главният директор на Генерална дирекция Агри в своя доклад за годишната дейност през 2013 изказа резерва относно тези организации. Комисията също така установи, че руското ембарго от септември 2004 би имало, беше допринесло за а, подобряване на механизмите. Тогава целият сектор беше решил да мобилизира 10% от а, а, своя приход за различните екологични норми. Благодаря за а, изслушването. Благодаря на докладчика за изслушването на доклада. Сега, уважаемите членове на парламента могат да се изкажат. Инес Аяла Сендер има думата. Благодаря. Господин председател, искам да благодаря първо на госпожа Питера за това проекто становище. Тя ясно каза различните елементи, които могат да предизвикат критика относно добавената стойност на програмата – Социалистите ще внесат изменения със сигурност. Аз само ще кажа, че при определени случаи се сблъскваме с един режим, който не е изключителен. Не може той да се сравнява с единните плащания и да покажа своите ограничения предварително. И съответно при тези организации на производителите нещата стоят по същия начин. В някои от държавите са толкова комплексни ситуациите, че трудно може да се предвидят последиците. Така че това си остава рисково упражнение. И за едно и също плащане може да се сблъскаме с 5 или 6 различни типа контроли. Нещо, което води до правна несигурност. Много от случаите земеделските производители, които биха могли да се възползват от системата, предпочитат да останат извън тези браншови организации. И много често Е, ние винаги сме защитавали този принцип, че малкото е хубаво, но да помислим за ефективността на помощите. Трябва да помислим за ограниченията им. Понякога, заради тези ограничения, помощите се превръщат в напълно неполезни. Когато говорим за малки стопанства, например, помощта се оказва напълно из... ненужна и неефикасна. Такъв е сектора с виното. И трябва да помислим. Когато има малки производители, може би трябва да предвидим други типове помощ. Така иначе е много трудно да действаме спрямо всяка ситуация. Трябва да вземем предвид обаче обществените консултации. Госпожа Питера говори за тях. Резултатите от тях са много полезни и са намерени альтернативни предложения, които обаче са отхвърлени окончателно, просто защото големите организации от съскостопанския свят се обявиха напълно против. Имаше също и един друг голям проблем, свързан с руското ембарго. Още от момента, в който започне кризата, някои а, помощи бяха изключени. Имаше, както вече казахме, и инцидент в Полша. Помощите трябваше да позволят да се намали ефекта от руската криза, но те не се оказаха достатъчно ефикасни. Разбира се, това е ам, единичен случай, не е общатият случай. Така че мисля, че можем да се спрем на него и да се опитаме да анализираме и да оправим ситуацията спрямо информацията, която получим. Мисля, че ще имаме и други възможности да говорим по този въпрос. Благодаря, каза председателя. Други коментари? Няма. В такъв случай ще се обърна към комисията. Бихте ли коментирали? Господин Шапс и след това отново ще дам думата на докладчика. Thank you. Uh, Благодаря, господин председател. Благодаря и на докладчика госпожа Питера за този доклад. Тя изтъкна някои от основните аспекти, които и ние виждаме при тези организации и които се опитваме да подобрим настоящата система. Нека да напомня, че това е, е може би, един от най-сложните случаи за организации, общи организации на производителите до някъде и по причините, които изтъкна госпожа Аяла преди малко. Имаме различни ситуации в различните държави членки. И относно всички тези производители, които участват в различните организации, те всички, ако се включат в въпросните организации, трябва да помислим как ще отразим реалността във всяка една държава членка, защото в някои държави членки има традиции на такива обединения, които функционират много по-добре, съответно, спрямо в някои от новите държави членки. Така или иначе, за нас това е един от основните жалони в пътя напред, а именно участието в организации на производителите. Друг основен аспект е свързан с комплексността на правилата и понякога правната рамка, която показва слабости спрямо настоящия режим. Смятам, че бихме могли поне частично да решим някои от аспектите тук, поне с изготвянето на делегирани изпълнителни правомощия за Комисията и за законодателството за плодове и зеленчуци за бъдеща програма от 2015. Също смятам, че проекта становището на комисията слага акцента върху отговорности, които са в компетенцията на държавите членки. Ясно е, че трябва и желателно да реагираме в някои области и това, което е направено до тук, е да поискаме от държавите членки да, да, да докладват редовно относно автоматичните калкулации, както и а, различните схеми за помощите, така че да можем да реагираме много по-бързо. Но също така, нещо друго, което те първа ще правим, тази седмица комисията ще надгради над резултатите от доклада който ще е, произлезе от дискусията с Комисията по е, земеделието. Разбира се, има семинари с е, различни заинтересовани страни и също смятам, че след тези консултации ще започнем да разсъждаваме в, относно оценката на политиката. Относно специфичните проблеми в различните държави членки. Разбира се, там където видяхме големи пропуски при прилагането на законодателството и на схемите за плодовете и зеленчуците, вече отреагирахме и а, си сътрудничим много тясно с тези държави членки. И съответно, използваме всичката налична информация, най-вече процента на грешките. Относно руската криза, много тежък, много тежък случай, много трудно се предвиждат подобни случаи и има вече звено, което така или иначе се опитва да предвиди подобни кризи и да се опитаме да изработим механизми, които да намаляват шока. Но така или иначе, най-важното е да изградим механизъм за вътрешно управление, така както сме го правили и преди, миналото лято го направихме и накрая смятам, че успяхме да вземем около 6000 тона производство от пазара и да подпомогнем по този начин европейските производители. Благодаря на комисията за приноса и в заключение давам думата на докладчика госпожа Питера. Благодаря, господин председател. като се има предвид натрупаният опит, както и последващите контроли, смятам, че лесно можем да забележим, че принципът на системата трябва да бъде ясен, като се отчитат специфичните условия на отделните държави членки най-вече на регионите. Трябва да вземем предвид техните специфични е, изисквания и съответно това трябва да бъде отразено в програмите. Има економически разлики дори и в една и съща държава в отделните региони. И следователно основните принципи трябва да са ясни. не трябва тези основни принципи да са силно бюрократични. Знам, че не е лесно, но смятам, че е осъществимо. Благодаря на госпожа Питера. Крайният срок за изменение е 27 януари. Гласуването в Комисията в бюджетен контрол ще бъде на на 24 февруари, а, а после в пленарна зала 24 март. Сега следващата точка в дневния ред ефективността на различните помощи и финансови заеми за подпомагане на външната политика на Европейския съюз. Сега давам думата на а, Сметната палата Карол Пикстер, ако не се лъжа, се занимава с тази тема. Благодаря, господин председател. И слушах много внимателно дебата по работната програма на Сметната палата. Нека само да кажа една уводна забележка. Европейската комисия и новият и план за инвестиции беше споменат няколко пъти. За тези от вас, които се интересуват от един нов поглед върху този план, може би ще има известно вдъхновение в тази тема, която тук сега ще разискваме. Знам, че техниката е, знам, че темата е различна, но финансовите техники са едни и същи. Четири финансови институции и а, Европейската инвестиционна банка е само една от тях. Използват се средства за инвестиции. А, използват се пари на Европейската инвестиционна банка. Има също така различни аспекти, свързани с а, така наречените леверичи. Нивото на леверидж между 9 и 10 и като се, изключат като се изключи факта, че има различни области, тук има голям брой а, сходни елементи между това, което виждате като план Юнгер и финансовите техники, които въобще не са нови и които се използват с много години насам от Европейския съюз в други области. И така, много се радвам, че вие тук споменахте и заглавието на този специален доклад, знаем, че това не е заглавие, което е лесно за произнасяне, а именно а, различните политики за развитие, левериджинг, лендинг и в случая, в този конкретен случай, имаме четири финансови институции, а, които участват. Сметната палата се занимава с 30 много специфични проекта. Нека да кажа нещо относно темата. То, няма да повтарям това, което докладчикът вече написа в неговият документ. Всички могат да го прочетат. Много ясно е въобщено резюмирано резюмирано в този документ, така че няма да го повтарям. Сега ще кажа малко повече за самите одити. И ще извлека заключение. Първо, относно самата тема. Нека да напомня, че когато се избере една тема за провеждане на одити от Сметната палата, се гледат четири основни критерия. Материалност, парите, които са, са включени в дадения проект, документите, примерно 2007-2013, т.е. 2,1 милиарда са били отпуснати като средства в тази област и също риска. Гледаме а, дали има висок риск или не, в зависимост от а, естеството на харченията на тези средства и в случая риска е висок. Също дали има някакъв а, интерес от страна на заинтересованите страни, да, със сигурност има. И дали темата преди това е била подложена на одит. Няма такъв случай, така че определено има нужда да се проведе даденият одит в такъв случай. И знам, че е, тази, тази процедура си има доста голям брой подкрепа от различните финансови институции. Вече тук говорих за четири такива. Те са споменати и в документа една немска агенция, френската агенция, една люксембургска и Европейската банка за развитие и инвестиции в Лондон. Та, както вече казах, улеснява се левериджа и, и чрез него се улеснява финансирането на големи проекти. Разбира се, целта е да имаме оптимални инвестиции, защото иначе пазара ще ги отхвърли. Такива проекти, които не се, няма достатъчни инвестиции. Другият цел е а, насърчаване на участието на различните заинтересовани страни. След като казвам всичко това, нека да кажа, че процесът по вземане на решение въобще не е лесен. Много сложен, даже бих казала. Първо, решението трябва да бъде взето с или без европейския принос, но трябва да се вземе решение за този принос. И дали трябва да имаме такъв принос от Европейския съюз. Разбира се, не бива да харчим излишни пари на данакопаците. След това комисията трябва да реши по каква форма ще се прояви тази помощ, коя, коя форма е най-адекватна. Може да бъде директен капитал, гаранции, е, субсидии и така нататък. Или пък техническа помощ. Виждате много голям брой е, механизми. Та коя, та кой тип е помощ е най-подходящ? И другото, което трябва да реши комисията е ограниченията, които да бъдат наложени за финансовото участие. Така че европейският принос обикновено е чрез субсидии или пък някакви помощи, или пък някакви схеми за гаранции, които също ще бъдат очаквани в плана за стратегически инвестиции. Също, нека да кажа, че има проекти, които частично се финансират от Европейския съюз. Това са обикновено големи обществени проекти. Много често проекти в обществения транспорт или пък енергийния сектор са от този тип. И много често че инвестициите там са над 100 милиона евро. И комисията допринася, Европейския съюз допринася с понякога до 40 милиона евро на проект. Относно самият одит, винаги започваме с въпрос – за екипа, който ще осъществява одите. Ето тук до мен има един ръководител на такъв екип. А, та тези въпроси са един вид ограничения на дейностите на одита до това, което търсим като отговор на въпросите. В този специален доклад имахме два въпроса. Първия относно управлението, изграждането на проектите и вторият относно очакваните резултати или печалби, ефективността на проектите. Така че нека да се спра на първият одитен въпрос относно установяването, изграждането и управлението. По този въпрос одита заключи, че като цяло а, имаме удовлетворение от изграждането на проекта. Процедурите са подобряване непрекъснато. Положително заключение. При все това Сметната палата когато говорим за специални доклади. И много често има такова но. Та, а, въпросът тук е управлението. Нека да спомена няколко основни точки в това отношение. Като цяло, считаме, че проектите, които са избрани, са добри. Но също установихме, че оценката на комисията не се съсредоточава адекватно върху добавената стойност на тези проекти. Това е нещо много важно. Това е въпрос дали трябва да инвестираме пари на накоплаците в такива проекти без голяма добавена стойност. Та тази оценка от страна на комисията много често не е адекватна. Второ, относно предварителните плащания. Тук ще го кажа меко. Ненужно високи плащания. имате два параграфа, мисля, че можете да ги изчетете и те ще ви кажат повече. Аз няма да казвам нищо повече за парите, които се харчат плащанията. Трето, в случая с а, такива под проекти за и начина по който се присъждат средствата при тях, критериите са много неясни. Четвъртата точка относно начина по който комисията пуска помощите и е по който изисква да бъдат а, използвани. Много различни са критериите и понякога мисля, че може да има а, подобрение. Това е по първият въпрос. Вторият въпрос. Заключихме, че а, очакваните печалби не са постигнати, поне до сега. И нека само да е, напомня за едно заглавие. Нуждата да. Ползата от подобни договори е, се вижда само в около половината от проектите. И Разгледахме голям брой такива финансови инструменти и само в половината от случаите ясно, наистина стана, ясно се доказа, че има нужда от подобни помощи. Втората точка потенциала за участието на комисията при формулиране на целите, на политиките при инструментите и съответно влиянието и върху резултата. Та, този потенциал не е напълно използван. Използван е частично, но не напълно. Може да бъдат подобрени нещата. Следващата точка. Ясно е, че а, имаме нужда от подсилено сътрудничество с дарителите. Това е добре. Но относно прозрачността на европейското финансиране има още нужда да поработим на европейско ниво. Какво да заключим, господин председател, кои са основните послания на доклада, който на пръв поглед изглежда много техничен. Казвам тук Име, казвам, прави тези заключения, имайки предвид, че за близките няколко месеца ще имаме такъв фонд за стратегически инвестиции. Та ние заключихме, че комисията, когато използва а, тази процедура като инструмент, може, трябва да бъде абсолютно стрикна в процеса на взимане на решения. Добавената стойност на европейският принос – трябва да бъде доказана при всички случаи. Това, според мен, е от ключово значение за одитите. Всеки път, когато Европейският съюз иска да отпуска средства, финансови средства за леверидж. Също трябва много предпазливо да се отпускат тези средства, иначе ситуацията е много рискова също трябва да е ясно как сумите, които се отпускат, ще се определят. Не винаги има такова сериозно проучване. Това означава, че имаме нужда от допълнителна информация или достатъчна информация за всеки един проект. А, и, за съжаление, не винаги тази информация е предоставена на комисията. И когато комисията не може да вземе информирано решение, не трябва да участва в проекта. Това е нашето становище. И с това също става ясно от многото случаи на проекти в начален етап, когато не е имало достатъчна информация за комисията. И знаете, че на финансовите пазари е много важна тази информация, така че има много причини защо различните финансови институции не искат да дават средства, просто защото няма, финанс... няма нужната информация. И дори защото тази информация може да се използва и от конкурентите. So, uh, let me just мисля, че ще спра до тук. Надявам се, че направих синтетично зал, Благодаря ви за вниманието. Сега ще, попитам, ще помоля докладчика господин Селтес да ни представи своя доклад. Е, за беседа. Благодаря ви, за господин председател. Благодаря ви, че ми дадохте думата. И така вече чухте, че става дума за механизма за комбинация между кредити, отпускани в финансови институции и безвъзмезни помощи, голяма част от които се предоставят от Европейската комисия в сътрудничество с развиващите се страни и под формата на технически инвестиции. Тази стратегия по принцип е сложена и дългосрочна, въпреки че самият инструмент не е толкова сложен. Вярно става въпрос за нов вид финансов, комбинация на финансови инструменти, които може да представлява добра добър модел за следване дори в рамките на Европейския съюз. От друга страна, аз не съм убеден, че програмата за инвестиции на господин Юнкер би могла да бъде сравнена с е, използването на този метод за комбинация, защото ако факторът на, при инвестиционни планове от 15, то говорим за фактор, в размер, фактор мултиплициране в размер 7-8, участват и други банки, има и други страни, които вземат участие в процеса, с които не сме наясно. Така ще вземем преди всички тези елементи. А по въпрос на съдържанието на доклада, по-голямата част от важните елементи вече бяха представени. Основната цел на този механизъм е преди всичко да се увеличат наличните средства от една на различните финансови инвестиции институции. И преди всичко става въпрос за един механизъм, който трябва да направи възможно изграждането на инфраструктури, които с страна биха могли да доведат до економически и екологични ползи, които обаче не са достатъчно проекти, които обаче не са достатъчно интересни за да, се, за да получат необходимата подкрепа от страна на търговските банки, било то заради по-рискован от състояние на, заинтересов... на съответните страни и следващите от тази ситуация трудности. при представяне ползите на тези проекти. Както вече беше казано, над 2 милиарда евро бяха отпуснати в рамките на тази система и още милиард и половина през следващата година. Финансови, важни финансови банкови институции участват в механизма. Освен това, тази подкрепа беше отпусната преди всичко на проекти, свързани с публичните инфраструктури, най-вече в областта на транспорта и енергетиката. 55% от всички днешни средства бяха отпуснати за подобен вид проекти. Трябва също така да споменем и факта, че напоследък броят на този вид инструменти се увеличава предвид и засилването на нужди от инвестиции от една страна и от друга страна предвид намаляването на наличните публични средства. Вече бяха представени критериите на Сметната палата при изготвянето на оценките на риска. И чухме отговор на въпроса дали е имало предвидени, как, се предвижда всъщност ползите. Рисковете са важен елемент при подбора на плоти от една страна и поставяш така важни въпроси, свързани с хората, като играе Европейския съюз, най-вече в отношенията си с банките, но също така и ролята на Европейския съюз в, в процедурата на надзор на цялата процедура. И в крайна се поставя и въпроса за добавената стойност, оценка, която се извършва от Сметната палата. Това са основните въпроси, които се задават от страна в рамките на тази процедура. Най-важният въпрос е има ли добавена стойност в съответния проект. И тук Европейската комисия играе своята роля, тъй като тя предварително обявява какви са очакваните ползи или по-скоро извършва един вид предварителна прогноза, предварителна оценка, като вземем предвид наличните средства, рисковете, участниците в проекта, както и евентуалните резултати от одита на този проект. Така че, ако искаме да представим проста схема на проекти или тяхното финансиране, става ясно, че средствата се са отпускани за проекти по целия свят. А оттам нататък ролята на Европейската комисия не се ограничава само до економическите ползи, защото когато говорим за добавена стойност, имаме предвид и други фактори, като например въздействието върху околната среда, социалните права и други важни фактори. И така при оценка, при изготвяне на оценките на тези проекти трябва да вземем предвид и всички други възможни последици, които не винаги са от чисто економическо естество и които не винаги могат да се оценят а, веднага след а, завършването на проекта, но които ще се появят в по-дългосрочен план. И накрая по отношение на бъдещите проекти с а, прилагането на комбинацията от различни механизми за финансиране могат да се постигнат всички цели, заложени в документ на Европейската комисия. Най-напред ефик... ефикасен подбор на проектите. За целта представителите на Европейската комисия могат да допринесат значително с оценка за съответствието на проектите с основните цели на Европейския съюз и постигането на конкретни цели. На второ място трябва да се гарантира, че европейски средства се отпускат преди всичко на проекти, които биха могли да имат ползи в възможно най-много области. И също така, може би трябва да се вземат предвид и проектите, които не биха били реализирани предвид слабите им економически ползи в краткосрочен план, но които биха могли да имат много по-големи ползи в дългосрочен план. А по въпроса за оценката, трябва да вземем предвид факта, че Сметната палата не може сама да изготви критериите, които ще използва при изготвянето на оценката на проектите. Тези индикатори трябва да се изготвят много по-рано и тяхното изготвяне попада в правомощията на Европейската комисия и него, нейните партньори. Но разбира се, Сметната палата в сътрудничество с Европейската комисия би могла да определи тези показатели, взимайки предвид дългосрочното им въздействие и също така взимайки предвид добавената стойност, която те могат да донесат. Така че на първо място трябва да се гарантира проследимостта и контрола на тези проекти в средносрочен план, включително и въздействието им в околната среда и социалната обстановка, и защитането на правата на човека. Това са приоритетните области за Европейския съюз. За тях се отпуска приоритетно средствата. И въз основа на тази предварителна оценка би трябвало да може да се направи оценка на дали са постигнати първоначално заложените цели или не, което пък от своя страна ще има въздействие върху подбора на бъдещите проекти. И така палата може да изготви препоръки, но също така може да направи и последващ преглед, за да се направи в крайна сметък окончателна оценка за въздействието на проектите през зимеквателят цикъл на изпълнение. Благодаря ви, господин Салтес. Започваме разискването. Думата първо има госпожа Яла Сендер. Благодаря ви, господин председател. Благодаря и на представителят на Сметната палата за направеното от него изложение. За пореден път сме изправени пред доклада, свързан с външната политика на Европейския съюз, в който се разглежда комбинацията на различни инструменти за финансиране, безвъзмежни помощи и заеми отпускани от финансови институции за конкретни проекти. Един от проблемите, с които се запускваме с подобни проекти тук е в Европейския съюз, а проблемите никак не са малко, затова и не се изненадвам, че Европейската комисия се сблъсква с толкова много трудности. По отношение на препоръките, Струва ми се, че понякога подчертаваме, че Европейската комисия работи при пълна прозрачност, но а, според Сметната палата колко трябва да бъде процентното участие в подобно в подобен проект какъв процент трябва да дойде от безвъзмежни помощи, какъв процент от заемите от инвестиции. Тоест, какво, какво е мнението на Сметната палата, кога ще получим подобна видимост за тези проекти? по въпроса за проследяването на проектите и участието на Европейската комисия – Въпросът е какъв вид а, финансово инженерство се използва, за да се осигури този вид двойно финансиране за проектите. И си задавам следният въпрос. Възможно ли е да поискаме от Европейската комисия да участва по-активно в тези проекти и как точно може да поискаме това по-голямо участие? До каква степен участието на Европейската комисия е изобщо желателно защото за целта Европейската комисия трябва да разполага и с необходимият бюджет. Въпросът ми е дали това е предварително задължително условие за доброто функциониране на проектите. Тоест, дали предварително Европейската комисия трябва да е одобрила системата, за да бъде ефикасен самия проект. Европейската комисия твърди, че трябва да има повече инициативи, че трябва да се правят повече предложения от страна на делегациите на Европейския парламент. И тук мога да ви, да ви припомня, че много често правим работни посещения в страните бенефициенти. И не ми казвайте, че чисто и просто можем да искаме по-силно европейско измерение тези проекти. Въпросът е как точно Европейската комисия възнамерява да инвестира в по-голяма степен и как това ще доведе до ам, ползи. В Мавритания, например, е, се стигна до пълен провал, защото изпълнението на проекта беше потрясаващо. Последва преврат в страната, което доведе до пълно замразяване на проекта, а след нас ам, се, ролята ни беше поета от ам, китайците, което доведе до пагубни последици и самите мавритански власти го признават днес. Системата, изготвена от китайците, доведе до много сериозни проблеми. Ето защо сметната палата би трябвало да ни препоръча каква трябва да е ролята на Европейската комисия, как Европейската комисия може да вземе по-активно участие в изпълнението на този вид проекти. Господин Паньо има думата. Извинете, но очаквах да получа думата, защото съм докладчик в сянка от името на групата на социалистите и демократите. Да, няма проблем, не нали, това, че това е автоматично се прави, че дава думата автоматично на докладчите в сянга преди другите колеги, но не, няма някакъв сериозен проблем. Най-напред държа да поздравя специалният докладчик на Сметната палата, когато току-що изслушахме, както и документът изготвен от нашият докладчик. По този начин за първи път разглеждаме въпросът за смесените механизми за инвестиции, в които участва Европейския съюз по отношение на външната политика. За ми се струва, че е важно да подчертаем, че за периода 2007-2013 година са отпуснати 2 милиарда близо 2 милиарда евро за съществуващите 8 механизма, така че е важно с която отбележим, че сме финансирани 387 проекта, голяма част от тях в областта на енергетиката и транспорта в развиващите се страни. И в рамките на тези смесени механизми за финансиране, тези 387 проекта са довели до привличане на близо 22 милиона евро и по този начин увеличаваме средствата, които се отделят за развитие в рамките на външната политика, които показва, че тези механизми са ефикасни. Едновременно с това, все по-често използване на този вид механизми би следвало да доведе до по-сериозно проследяване и контрол от страна на Европейската комисия, защото се оказва, че отпускането на средства при непълни досиета или досиета с проблеми, например по отношение на ЖП проектите в Туни се стигна до неосвояване на средства в размер на 24,5 милиона евро, които по 2 години не са се използвали. Така че става въпрос дали изобщо има нужда от финансиране от участие на Европейския съюз. Това е, например, подобни са критиките, които отправя Сметната палата към Европейската комисия в доклада си. И мисля, че е важно да си припомним тези критики. Трябва също така да вземем предвид и редицата рискове, свързани с недоброто управление на този вид смесени, смесени механизми, за финансиране. Например, разхищението на европейски средства в програми или проекти, които, мог, които е мог, можело да бъдат осъществени и без помощ от страна на Европейския съюз. Така че няма никакъв смисъл да се използва този ефект на лоста, ако в крайна сметка си да се оказва, че и без наша помощ проектите са ще да бъдат осъществени. Следващият риск е този вид механизми да увеличат задлъжнялостта на някои развиващи се страни, които после ще имат трудности с изплащането на своите дългове. И тук отново ми се струва, че като европейци наше задължение е да имаме предвид и този фактор. И така 7 години с създаването на първият механизъм за регионални инвестиции, мисля, че е време да се опитаме да разрешим основните проблеми, и посочи Сметната палата, защото очевидно, че този вид смесени механизми за финансиране трябва да имат ползи и за Европейския съюз, и за развиващите страни. И тук под ползи разбирам увеличаване на средствата за развиващите страни, участие на Европейския съюз в изготвянето на политиките, на трето място влиянието, което има Европейската комисия върху начинът по който се изпълняват и управляват проектите и на, не на последно място подобряване на координацията между донорите и повишаване видимостта на, на Европейския съюз в рамките на политиката за развитие. Ако успеем да постигнем всички тези цели, ми се струва, че механизмите за финансиране ще бъдат наистина ефикасни. Много ви благодаря. Аз също записах в списъка за изказване. Изказващите се. Извинявам се, но след разискването на господин Калдера имаше малко проблем с а, повечето на съответствие заседанието. Може би аз нещо ми изпуснало, е но не ми е ясно защо графикът не е на наше разположение. Сега давам думата на господин Конаго. Благодаря ви. Благодаря ви на всички ви. Бих искала да съм въпроса за механизмите по линията на добросъседството. Той вече започва да дава резултати, както беше подчертано в няколко от част главите на доклада. Надяваме също така да успеем да подобрим един инструмент, който вече ни се струва доста ефикасен. Бих искала да започна с няколко предварителни коментара. Най-напред благодаря ви, че а, сме част от тази много интересна дискусия за, смесени, за механично смесно финансиране. Още веднъж държа да подчертая отличната работа, свършена от нашия докладчик и начинът по който докладът синтезира дейността на Сметната палата. Благодаря и на колегата от Сметната палата за изложението на документа и за подкрепата за нашите политики. С удоволствие мога да потвърдя, че в Европейската комисия сме напълно съгласни с направените от вас препоръки. Тези препоръки, както вече беше казано, са съсоточени основно върху процеса на подбора и одобрение на проектите и начинът за използване, за разпределяне на средствата. Съмясно необходимостта от по-добро наблюдение на процеса на подбор и засилване на видимостта на Европейския съюз в проектите, елемент, който беше споменат от редица колеги. Потвърждавам, че това е правилен път напред. в Европейската комисия вече започнахме да въвеждаме един механизъм на име платформа за комбинация на механизмите за финансиране в рамките на политик, за външната политика. Радвам се също така, че имам възможност да потвърдя намерението ни, а именно за покупките, които все още не сме, не сме предприели действия, се надяваме до края на настоящата година, 2015 година, да бъдем в състояние да предприемем мерки и по тези други препоръки, заложени във вашия работен документ. Надявам се да не проявявам прекалено голям оптимизъм, но това се основава на, настоящите, на настоящата ни оценка и напълно отговаря на намерението на Европейската комисия. И не на първо място надяваме се на продълж... да продължим да работим ползотворно в дух на добро сътрудничество с Европейския парламент в рамките на новата многодишна финансова рамка. По този начин ще успеем възможно на голяма степен да засилим въздействието на Европейския съюз в финансирането на проекти в рамките на регионалните проекти за инвестиции. Благодаря ви. Благодаря, госпожо председател. Нека най-напред да благодаря на докладчика и на госпожа Аяла Сендър, както и на господин Парньо за направените от тях коментари. Те са изключително полезни. Нека кажа няколко неща във връзка с видимостта. В документа има два параграфа за видимостта – Споменахме я и в една от препоръките, е, прияти от Европейската комисия. Това доказва, че включително и Европейската комисия, не само Сметната палата, смятат, че има поле на подобрение. И това се упоменава в подписваните споразумения. Ако всички работят заедно, като Европейски съюз, с различните донори, то тогава е изключително важно в крайна сметка да накоплаците да знаят как са разходвани техните пари. За това се нуждаем и от видимост. Смятаме, че когато се използват някакви финансови средства, когато те се вадят от джоба, Данакоплатецът трябва да знае за какво. Във връзка с контрола от страна на Европейската комисия. Имаме един изключително полезен инструмент, който е такъв, ако се използва по надлежния ред. Ясно е, че той има добавена стойност. Това е една от основните тези в документа и Европейската комисия е съгласна. Това е изключително важно. Ако от различни източници се набират средства, включително и от Европейския съюз, и ако използваме инструмента за смесените средства, тогава се прилагат други условия. Както каза и докладчика, може да има много добри социални причини, причини свързани с околната среда и хиляди други причини, при а, държавите в процес на развитие, но полезната, добавената стойност не винаги има чисто финансово измерение. Да, трябва да е доказана добавената стойност за всеки един конкретен случай, защото в противен случай Европейския парламент и европейските граждани не знаят къде отиват тези средства. Това е основното в доклада. Още нещо, упоменато от госпожа Аяла Сендър. Ако се набират средства от различни източници, то тогава е много важно да има Тогава е изключително важно да има мониторинг. Нуждаем се от мониторинг, за да се знае къде отиват тези средства – затова и многократно повтаряме е, мониторинга както в доклада, така и в препоръките. Когато имаме средства, идващи от други източници, мониторинга се осложнява, но той остава също толкова важен. Трябва ли да се включат и другите а, е, възможности? Да. Дава се възможност за преглед, нещо, което споменахте и вие. Споменахме го и в контекста на видимостта. грубо казано, едно, една от три а, делегации са отговорили при допитването в рамките на прегледа. Това е опоменато в бележката под линия. И накрая, Аз съм наистина изумен от въпроса за графика. Всички тук сме доста озадачени. Проверихме графика. 14 месеца са били необходими за доклада. Средно сметната палата се нуждае от 22-23 месеца. Дали можеше това да се случи за 6-7? Да, би могло. Одита обаче е отнел 14 месеца. Това не е просто под средната стойност. Явно не е имало някакви проблеми, но определено ми се иска одита да отнема по-малко време от този в този случай. Благодаря ви, казва председателката. Следващия път ще се опитам да взема предвид казаните от вас а, препоръки, тъй като не виждам някой друг да иска думата. Нека да чуем докладчика. Благодаря, госпожо председател. Слушах, и слушахме всички, които взеха участие при изготвянето на този доклад. Във връзка с смесените източници на финансиране, смятам, че те ще се използват все повече и повече, най-вече извън Европейския съюз. Както казах, освен економическата добавена стойност, трябва да се вземат предвид и някои други дългосрочни последици, като например социалните последици, последиците върху околната среда и така нататък. Важно е този тип финансиране също да подлежи на контрол от сметната палата – всеки, който проявява интерес или участва в съответната дейност, също трябва да може да упражнява контрол. Само по този начин може да имаме представа за цялостната картина. Именно това е и ролята на сметната палата. Тя ни дава възможност по възможно най-ефективен начин да използваме европейските средства. Благодаря. И аз благодаря, казва председателката. Няма други желащи да вземат думата. Няма желащи по точка разни. Ще се видим отново в среда на 21 януари в 9 часа, когато ще продължим заседанието. Лека вечер на всички. По изключение свършихме по-рано. Приятна вечер.